да получите подходящи съвети и да отчетете значимостта на всички политически групи. Ако нямате нищо против, нека да ви отговоря. Аз я опитах максимално да спазя а, плурализма, както и да оставя достатъчно време за останалите разисквания. Затова приключваме. По тази тема имаме проекто резолюция. Тя ще бъде гласувана утре в 11.30. Преминаваме към следващото разискване. и заявление на съвета и комисията. Доклада за напредъка на Турция през 2012 година. Давам думата на госпожа е, Крайтън. Едва ли Турция ще стане член на Европейския съюз преди края на ирландското председателство, но така или иначе очакваме интересен дебат. Уважаеми депутати, от името на съвета искам да благодаря на парламента за работата му по този въпрос и най-вече на докладчика госпожа Оймен Ройтен. Вашата резолюция подчертава редица важни въпроси и се явява във важен момент на отношенията Европейски съюз Турция. Турция е страна кандидатка за членство и основен партньор на Европейския съюз, е, допринася за просперитета на европейския е, континент, има активна външна политика с е, значителен ефект върху региона. Има политически диалог между Турция и Европейския съюз. Отношенията ни са се развили значително и това е ясно показва степента, в която ние споделяме общи интереси. Но отношенията Европейския съюз Турция не са достигнали пълния си потенциал. Това може да се случи само чрез напредък по преговорите за присъединяване и други измерения на отношенията ни. Затова е насърчително, че има нов стимул на преговорите с възможност за отваряне през идните месеци на важната глава за регионална политика. Надяваме се това да стане до края на ирландското председателство. Председателството ще направи всичко по силите ни да насърчим допълнителен напредък. Това, разбира се, ще изисква значителни усилия от турска страна. Ние сме насърчени от сътрудничеството до момента с Турция както и това, което получаваме от комисията и партньорите на Европейския съюз. Положителната програма допринесе за развитие на отношенията. Ясно е обаче, че тази програма е допълнение към преговорите и не може да ги заменя. Конституционната реформа е ключът към постигането на напредък. Както подчертавате в проекто резолюцията, съветът насърчава работата на Турция по нова конституция и приветства факта, че това е част от един широк и включващ всички процеса. Ще бъде създадена рамка по този начин за по-нататъчно развитие, включително по кюрския въпрос. Относно кюрския въпрос, ние сме насърчени от последните развития в рамките на процеса за мирота Имрали. Той е все още в деликатен етап, но има възможности за постигане на пробив но призивът на лидера на ПКК Абдула Очалан да се откаже от използването на оръжия и да се изтегли извън границите на Турция са, Турция са нещо положително и ние го приветстваме. Ни, работата по новата конституция трябва да бъде широко обхватна. Трябва да отговаря на европейските стандарти, за да се постигне напредък на Турция в спазването на критериите за присъединяване. Конституционната реформа не е единствения приоритет, има и други положителни развития, например създаването на а, омбудсман, както и на Национален институт по правата на човека. Постигнати напредък и по отношение на правата на жените, равенството между половете, чрез а, приемането на третият пакет за съдебна реформа, както и граждански назор върху силите за сигурност. Но е необходимо да се положат допълнителни усилия. Ние призоваваме Турция да продължи да подобява спазването на основните права и свободи, както в законодателството, така и на практика. Ние имаме сериозни безпокойства относно свободата на изразяване. Има доста дела а, срещу журналисти, писатели, учени, правозащитници, само защото са изразили свободно своето мнение. Има също забрани доста често на вебсайтове. Широкото прилагане на законодателството от, за борба с тероризма и организираната престъпност също е сериозна загриженост. Трябва да се гарантира при всички случаи независимостта и ефикасността на съдебната власт. Трябва да се следи също и за правилното прилагане на съществуващото законодателство. Има и други области, в които трябва да се положат усилия. Свободата на религиите, правата на синдикатите, собствеността, жена, правата на жените и децата, както и на малцинствата и недопускане на изтезания и лошо отношение. Има един нерешен въпрос, който трови отношенията. Съжаляваме, че въпреки непрекъснатите ни призиви, Турция продължава да отказва да изпълни задълженията си по отношение на допълнителния протокол към споразумението за асоцииране. Нашата позиция по това е добре известна. Липсата на напредък по пълното недискриминационно прилагане на протокола означава, че Европейския съюз ще запази мерките до 2000, от 2006 година, което ще продължи да блокира напредъка по преговорите. Ние очакваме Турция да постигне напредък за нормализиране на отношенията си с Република Кипър незабавно. Съветът сериозно съжалява, че Турция замрази отношенията си през второто полугодие на миналата година по време на кипърското председателството. Освен това не се присъединява към позицията на Европейския съюз на международни форуми. Институционната структура на Европейския съюз включва председателството и то трябва да бъде уважавано. На следващо място добрите а, отношения с съседите. Това е особено важно, за да се измери напредъка на Турция по пътя към Европейския съюз. Особено важен е аспектът, свързан с либерализацията на визите. Ние приветстваме решението на съвета да прикани комисията предприеме стъпки за либерализация на визите в дългосрочна перспектива, наред с подписването на споразумение за реадмисия. Съветът приветства началото на диалога по въпросите на визите и мобилността, както и миграцията между Комисията и Турция. Важно е договарянето на споразумение за редмисия Европейския съюз Турция да бъде подписано и да се прилага ефективно. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Сега давам думата на комисаря Фюле. Госпожо председател, госпожо министр, госпожи и господа. Най-напред искам да благодаря на докладчика Омен Ройтен за високото качество на доклада, който обсъждаме днес. Последните тенденции в взаимоотношенията между Европейския съюз и Турция – ни дават повод за оптимизъм. Първо, по време на съвета през декември месец се заговори за нов аспект в преговорите за присъединяване. Ние сме убедени, че можем да започнем нови преговори през 2013 година. Второ, Отбелязваме напредък в сътрудничеството по визата и миграцията. Обедени сме, че скоро ще можем да започнем диалог за визите с Търция, заедно с сключването на спогодба за реадмисия. Преди две седмици Турския парламент прие закон за чужденците и международната защита. След като бъде приложен на практика този закон, ще може да реши някои важни въпроси, свързани с пътната карта за облегчаване на визовия режим. Трето, диалога по външнополитически въпроси между Европейския съюз и Турция се засили. Надяваме се, че това ще доведе до засилено сближаване с позицията на Европейския съюз. Ние ценим и подкрепяме активната и категорична роля на Турция по отношение на Сирия и много важната и хуманитарна роля, роля и упражняване на и управляване на потока от сирийски бежанци. Новините за сближаване между Турция и Израел са също добри. Дами и господа, искам да подчертая някои нови вътрешнополитически събития в Турция. Разработването на новата конституция стигна до много важен етап. Процесът на участие който се следваше до сега, има пълната ни подкрепа. Храбрата инициатива най-сетне да се изгради мир в югоизточната част на страната е обещаваща възможност да се сложи край на тероризма и да се създаде възможност за цялостно решение на кюрския въпрос. Четвъртият пакет за реформа на съдебната система, прият от Турския парламент миналата седмица, е важен момент в спазването на основните права в Турция. Правителството не е освободено от приемане на по-нататъчни реформи. В турското законодателство си остават разпоредби, които са повод за тревога. По-конкретно, във връзка с свободата на изразяването, свободата на събранията и сдружаването. И това са проблеми, които трябва да бъдат решавани. Разбирам, че нерешените въпроси ще бъдат включени в предстоящия план за действие по правата на човека. Надявам се той да бъде готов скоро. Що се отнася до кипърския въпрос, комисията се надява, че ще бъдат възобновени преговорите колкото може по-скоро, като целта е да се тези преговори да приключат бързо, въпреки че сме наясно с това, че непосредствените приоритети на новата кипърска администрация са другаде. Не бива да има табута, когато търсим цялостно решение на кипърския въпрос. Надявам се, че цялостната политическа среда, която споменах в началото, ще се превърне във възможност, която да е от полза както за гръцката кипърска общност, така и на общността на турските кипърци. Решение, е, намирането на решение ще бъде важен принос към подобряване на бизнес средата и ще отключи пълния економически потенциал на остров, в това число в областта на енергетиката. Благодаря за вниманието. Председателката. Благодаря. Давам думата на госпожа Омен Ройтен, която е докладчик. Заповядайте, имате думата за 3 минути. Уважаеми колеги, няма скучен момент, е, когато говорим за отношенията между Европейския съюз и Турция. Много неща се случиха напоследък. Миналата седмица беше приета четвъртият пакет за правосъдната система от Турския парламент. Съгласна съм с комисария и госпожа Крайтън, които заявяват, че трябва да приветстваме проявеното намерение и това, че се върви във вярната посока. Плана за действие по правата на човека води също до положително развитие. Законът за чужденците. Ние призоваваме за това от известно време. Преговорите с турското правителство, между турското правителство и господин Очалан изглежда вървят конструктивно, имат подкрепата на турските граждани. Турският народ подкрепя този процес, има подкрепа на гражданското общество. Има също подобрение на отношенията между Турция и Израел, след като Израел се извини на Турция. Френското правителство оттегли ембаргото си по глава 22 вероятно ще може да се отвори през едните месеци. Относно глава 19 социална политика, турците сега искат да се отвори тази глава, преди не проявяваха интерес към нея. Това е също положително развитие. Ние обсъждаме резолюцията, която призовава Европейския съюз да доразвие отношенията си с Турция на конструктивна основа. Тези отношения трябва да бъдат конструктивни в рамките на процеса на водене на преговори. За да се постигне това, е необходима ангажираност и от двете страни. От страна на Турция Знаете, че има нужда от реформи не само защото Европейския съюз ги е, иска, защото те са необходими е, за страната. Ако Турция иска да има, да бъде съвременно, проспериращо общество, трябва да премине през този процес. Важно е, е свободата на изразяване, свободата на медиите да бъде гарантирана както и правата на религиозните младсенства, правата на жените и други. Що се отнася до законодателството, Турция изглежда върви по верния път. Има промяна и в нагласите. Но все още има някои проблеми. Аз се опитах да изготвя една балансирана проекторезолюция, която да отразява реалното положение в Турция. Ние приветстваме реформите, но сме и критични там, където се налага. Има много добър шанс в момента Турция с новото правителство на власт да реши по положителен начин кюрдският проблем. Благодаря. Благодаря. Следващият оратор, господин Обиолс. Благодаря. Ако разгледаме ситуацията в Турция и в целия регион, достигаме до заключението, че са необходими повече усилия за конструктивен диалог между Европейският съюз и Турция. Струва ми се, че насоката на доклада. Това беше доста консенсусен доклад. Имаше голямо мнозинство в подкрепа на този доклад в Европейския парламент. Но този въпрос също трябва да се спомене. Искам да поздравя докладчицата за този доклад. В нашата политическа група имаше три приоритета първо, създаване на положителни конструктивни взаимоотношения с Турция, продължаване на положителния дневен ред с нови елементи и трето, опит за намиране на решения, общи за всички, и които дават възможност за намиране на решения за региона на Близкия изток, защото в момента там има много трагични ситуации и конфликти. За да напреднем в процеса на преговорите за присъединяване на Турция и да можем да отворим нови преговорни глави. А, нашия трети приоритет означава също опит да подкрепим демократичния процес в Турция, не да се намесваме. Това означава да се проведат редица реформи, в съдебната система и в процеса на постигане на равни права на мъжете и жените. Това са малко противоположни реформи, спорни реформи, но трябва да се опитаме да напреднем в този процес на реформи. Също така не бива да изпускаме от очи и мирните процеси. В последните десетилетия те а, бяха причина за десетки хиляди жертви, свързани с а, големи разходи. Смятам, че Европейският съюз трябва да подкрепи Турция. Благодаря. Давам думата на господин Ламсторф. Благодаря. И през тази година Европейският парламент ще изпрати две основни послания към Турция. От една страна свързан с окоръжаване на процеса на реформи, от друга страна допълнителни изисквания. Смятам, че е време Турция да покаже, че се интересува от членството си в Европейския съюз. Вие, госпожо министър и господин комисарят, твърдите, че има напредък в много насоки, но има основни въпроси, които все още не са разрешени. Основни човешки права, свободата на словото, свободата на съвиране. И смятам, че трябва да се обърне особено и ясно вниманието на Турция върху тези въпроси. Една, една държава, която се стреми към членство в Европейския съюз, не може в изследването на Репортери без граници да се намира на последните места в класацията. Има и проблеми в връзка с съдебни решения в рамките на две дела и трябва ясно да заявим, че няма да търпим подобни случаи в процеса на присъединяване. Съжалявам, че в процеса на разработване на Конституцията не бяха въвлечени комисията и е, Венецианската комисия. Е, напротив, достъпът на Венецианската комисия беше е, възпрепятстван. съветът на Европа е инстанция, която се бори за човешките права в Европа и случилото се не е положително. Въпреки това, трябва да виждаме шансове. Например, изказванията на Абдула Öcalan в рамките на турско-кюрдските взаимоотношения. Това е радващо и това е повратен момент в взаимоотношенията например, законодателството свързано с, с мерки срещу терор и тези закони ще допринесат за окончателно решаване на кюртския въпрос. това ще е в полза на всички турски граждани. Трябва за Турция да е ясно, че сега е момент да продължи пътят си, курса си към Европа, за да напредне в процеса на присъединяване. Благодаря на господин Ламстърф, госпожа Фотре. Благодаря, госпожо председател. Вярно е, че не винаги имаме възможност да изслушаме доклад в толкова важен, драматичен момент, като момента през като настоящия момент искам да поздравя госпожа Омен Ройтен, която успя да изготви доклад за политическо партньорство без да звучи снисходително и заедно с това доклад, е, който е, повдига важни въпроси, като правата на малцинствата, положението на жените и околната среда. Аз мисля, че докладът е особено полезен в изключителната ситуация, в която се намираме. Защото в дипломатическите отношения и в политическите промени се случват важни неща. Политическите промени във Франция доведоха до първата промяна по вдигането на ветото, което би имало определен ефект върху дискусиите и не можем да не поздравим диалога между турското правителство и кюрдите. Съжалявам, че сред нас има повече от 40 депутати, които са за това да не се отваря глава 23-24, защото онези, които държат на демократичните реформи в Турция, трябва да са за това да започнат преговорите по тези две глави, които са свързани с основните права, съдебната система. И това изменение не може да не предизвика съжаление. Вече съм го казвала, в Турция има, настъпи едно събитие, което може би не оценяваме напълно, а именно взаимоотношения между затворник като господин Йоджалан и господин Ердоган. Факт, който се приветства от гражданското общество. Не можем и ние да не приветстваме този факт, тъй като той е свързан и с новата конституция. Въпросът за новото гражданство, за възможността да получиш образование на матерния език, въпросът за децентрализацията и демократизацията в Турция са все въпроси, които са свързани с политическото решение на кюрския въпрос и мирния процес. Ето защо аз мятам, че подкрепата и призивата на всички институции е, към този процес е много важно. Европейския съюз има какво да предложи своя опит в помирението и мира. Също така трябва да, се, да започне политически дебат, политическия компромис, уважението в политическият пейзаж, неща, които отсъстват в Турция. Има въпрос с синя карта. Приемате ли? Господин Дартмут. Виждам, госпожо Флотър, вие сте избрана от, в Зелената партия. Когато говорите за Турция, се питам дали някога сте направили оценка на въздействието върху околната среда във вашата страна е, от предоставянето на 73 милиона турски граждани абсолютното право да живеят а, е, и да работят а, е, свободно в Франция. Госпожо Флотър. Малко трудно разбирам въпроса. Искам да ви кажа, драги колега, че изменението, което е свързано с нашите а, тревоги за моделът на Турция, който вече не е актуален, е нещо, което е, е има подкрепа в моята страна страна с останалото не знам какво искате да кажете за въздействието върху околната среда от присъединяването на Турцията. Аз съм винаги в предните редици на дискусиите по тези въпроси с кюртски, с турските партньори, енергетиката, ядрените централи – Растежът в Турция е богат с работни места, но и с опазване на околната среда. Благодаря. Господин Танок има думата за две минути. Турцията е економическа сила между Азия и Европа и е добре установена на тези два континента. Затова ЕКР оценява важността на Турция и искаме да се засилят партньорството ни с нея. Необходимо е задълбочаване на информацията с Турция, която същевременно развива отношенията си и с страните от Близкия и изток. И ние трябва да приветстваме това. Тези от нас, които искаме да има по-стабилен Близен изток и Средиземноморски регион, трябва да приветства този факт. Също сме насърчени от спирането на огъня от ПКК и призива отправен от лидера на ПКК от затвора. Много от нас бяха разочаровани от това, че, Кип... че Турция отказа да сътрудничи с Кипър по време на кипърското председателство миналата година. Проблема с Кипър остава неразрешен. Турция продължава да не спазва протокола от Анкара. Турция също подкрепя напоследък силафистите. Ние сме за подкрепата им за свободната сирийска армия и бунтовническите сили, които се борят срещу режима на Съд... А... Асад. Трябва по-сериозно да се гледа също и на въпроса на ЛГТБ лицата. Въпреки тези предизвикателства, позицията на а, нашата политическа група е, че Турция е ключов партньор и трябва да работим в дух на сътрудничество и да помогнем на правителството а, и на турския народ а, в а, присъединяването им към Европейския съюз. Благодаря. Сега за минута и 30 господин Белдер от името на Европа на свободата и демокрацията. Благодаря, господин председател. Утре се навършват 6 години от тройното убийство. И аз наскоро разговарях с жертвите на, с вдовица на една от жертвите. Тя изрази надежда, че ще има правосъдие за убийците и, мъчи, и, и мъчителите на мъже Все още си остава въпроса има ли надежда, имайки предвид бавните темпове, с който се води процесът. Турция би трябвало да е страна на върховенството на закона, страна в която християните и другите младсинства имат право на подкрепа. И така, как върви този процес? Още един въпрос за същия процес. В края на миналата седмица адвокатът на семействата на жертвите получи заплаха за убийство турските власти правят ли онова, което е необходимо, за да защитят адвоката? Е, питам вас, господин комисар. Мисля, че трябва да се е, да, има, да бъдат призовани турските власти да направят нещо. Същото въжи и за еврейската общност. Европейския съюз трябва да се осигури подкрепа за еврейските издатели, например, които непрекъснато биват заплашвани. Председателят. Благодаря, господин Белдер. Сега от името на Обединената левица. Господин Хаджи Георгио. Скъпи колеги, от няколко години съм в Европейския парламент и имам впечатлението, че този доклад отразява дисбалансите в Европейския парламент, но отразява ситуацията в Турция. Това не е задача на Европейския парламент, а на правителството, може би на Европейската комисия. А парламентът не може да работи по този начин а, и да се опитва да запази някакъв а, баланс, защото става въпрос за много важен проблем и трябва да потърсим възможност да насочим доклада в правилна посока. Има снимка, която е публикувана на Ачалан в затвора и не бива да се заблуждаваме. Турция не е в състояние да реши този действително голям въпрос. Ако искаме да помогнем, трябва да сме честни и откровени, да поставим условия за постигане на решение по кипърския въпрос. Всяка година в доклада се казва, че военните сили трябва да се отеглят от острова и трябва окупираните територии да се върнат на гражданите. Всяка година тези факти се споменават в доклада и като че ли се самозаблуждаваме, Турция не реагира изобщо. След това застрашените човешки права или намерението на Турция да използва залежите от нефт и газ за собствени цели в Турция. Председателят прекъсва. Господин Штасен. Ако сега господин Такис искате да говорите, а, няма да можете да си изкажете по-късно. Ако сега искате да зададете въпроса си, няма да ви дам думата втори път. Трябва вие да решите какво предпочитате. Е, Господин председател, аз а, не приемам че ако зададете въпрос по процедурата синя карта, това ви лишава от право да се изкажете. Аз не знам откъде идва това правило. Господин Дав, аз просто искам да дам възможност на всички, които желаят да имат възможност да се изкажат. Извинете ме. По процедурен въпрос. Господин председател, с най-голямото ми уважение, аз съм участвал в подобни дебати многократно. Многократно съм участвал в процедурата на задаване на въпроси а, с, с синя карта и вие сте единствения председател, който прилага това правило, че ако някой а, е предвиден за изказване, не може да се изкаже по процедура, да зададе въпрос по процедурата синя карта. За това ви моля най-любезно да преразгледате а, решението си. Председателя, да, ще помисля по въпроса. Аз обмислям нещата, но искам да се приключат разискванията в рамките на определеното време и всички, които са се записали за изказване, да имат възможност да го направят. По процедурата синя карта ли искате думата или по процедурен въпрос? По процедурен въпрос. Господин председателю, може би искате да лишите господин Дав от правото му да говори по-късно. Не можете да му наложите това, само защото е задал въпрос с синя карта. Иначе ще унищожите интерактивния дебат изцяло. Да, доктор Танък, аз ще взема под внимание вашето тълкование, но на този етап аз съм на председателският стол. и когато господин Дав се изкаже, като му дойде времето, ще може да се постави и въпроса, който иска. В договора за функционирането на Европейския съюз се казва, че всяка европейска държава, която прилага принципите, но Турция не е европейска страна. Не само това, тя непрекъснато нарушава принципите. Ние говорим за ценности като свобода а, и друго. Това са все ценности, които не съществуват в Турция. Хубаво е, че е, се говори за това, че Турция иска да стане модерна държава, но нямаме, но по нищо не личи, че това се прави е, Е изпращане на съобщение по Твитър е, на средновековен поет се схваща като обида срещу исляма и това е повод е, за наказателно преследване. Аз настоявам да има сериозни сериозен натиск върху Турция заради наказанията наложени на турския пианист. Турция не е европейска страна и дори не иска да бъде такава. Тя няма място в Европейския съюз. Какво ще направите, господин комисар? Ще спрете ли преговорите с Турция? Благодаря, каза председателят. В разговора, който имахме с господин Танок и господин Дартмът, Казах, че няма да дам думата на госпожа Штасен, но Сбърках. Сега започваме с ораторите, които говорят от свое име. Господин Елмар Брок има две минути. Господин председател, госпожо министър, дами и господа, Турция несъмнено е важен партньор на Европейския съюз. Важен партньор, с който споделяме взаимни стратегически интереси. Смятам, че е правилно да се стремим към напредък с преговорите в Турция, защото Турция е част от а, а, трансатлантическия договор и е в интерес както на Европа, така и на Турция, ако иска да постигне стабилност в ситуацията си, а не да постига само економически резултати, а да бъде част от Европа. Турция може да бъде остров на стабилност в региона – и много се радвам, че взаимоотношенията между Израел и Турция очевидно се подобряват. Това е път към превръщането на Турция в такъв остров на стабилност. Има редица области, в които имаме общи интереси, като например в областта на енергетиката и на преноса на енергия може би трябва да се съсредоточим преговорите си в тези области с съответните пакети от е, преговорни документи, независимо от е, членството на Турция и преговорите в тази връзка. Също така съм на мнение, че а, споменатите от господин комисария напредъци в е, съдебната система по отношение на правата на човека са положителни, но все още няма решителен пробив в а, същата посока. По отношение на свободата на мнение, на свободата на вероисповедание и правата на мълцинствата, всички тези въпроси се обсъждат отново и отново. Те са част от протокола от Анкара, но няма действително движение в тази връзка и за това призовавам господин комисар да упражни натиск върху Турция в тази връзка. И Турция трябва да знае, че има неизменни условия, които ние поставяме пред членството на Турция и трябва това да бъде изключително ясно заявено. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на господин Ротвик. Госпожо комисар, господин министр, има възможност за истински пробив сега в отношенията Европейски съюз-Турция. Има значителни положителни елементи, които са на лице. Първо, Преговорите за присъединяване най-сетне са деблокирани след повече от две години на застои. Беше отворена главата регионална политика. Считам, че трябва да бъдат отворени още преговорни глави максимално бързо. Положителният дневен ред на комисията дава своите плодове. Например, има ясен прогрес към споразумения за реадмисия както и за либерализиране на визите. На трето място справедливо и трайно решение на кюрския въпрос изглежда възможно. Това ще сложи край на една насилствена глава в историята на Турция и ще окаже положителен ефект върху процеса на присъединяване на Турция, както и върху регионалната сигурност що се отнася до Сирия в частност. Както беше казано, остава да се свърши още много, но има възможност да се изготви една нова демократична конституция и този процес ще е от ключова важност. Демократичното бъдеще на, на Турция и мястото и в Европа зависи в голяма степен от това. Този а, процес ще укрепи основите на демокрацията, а, ще приобщи повече а, хора ще гарантира стабилност на държавата в Турция. Турция също трябва да изпълни поетите ангажименти. Понякога говорим за преговорни глави 23-24, за върховенството на закона, съдебната система, основните права. Говорим също и за енергетиката, която е от ключова важност за Турция, но преди всичко за Европейския съюз. Така че ние трябва да направим всичко възможно, за да се отвори тази преговорна глава. Разбира се, има и въпроси, по които сътрудничеството следва да се укрепи. Става дума за стратегически въпроси, въпроси на сигурността, виждайки какво става в Сирия, в Близкия изток, и Турция е ключов партньор и е в интерес както на Турция, така и на Европейския съюз да си сътрудничат по-тясно. Така че бих искал да продължи сътрудничеството в тази област. Благодаря. Следващият оратор за минута и половина е Андрю Дав. Мисля, че ако искаме кюртският проблем да бъде решен, той трябва да бъде обвързван с реф... конституционна реформа на свръхцентрализираната Турска република. Това означава прехвърляне на правомощия от Анкара към местните и регионални власти. В това число избора на регионални управители. Не можем обаче да не си зададем въпрос за този процес на децентрализация. Не можем да не се запитаме дали той е наистина съвместим с очевидното желание на господин Ердоган да превърне Турция в президентски режим. Има в момента тече процес на помирение и би било много жалко ако нарастващото нетърпение на министър-председателя към автократичните тенденции навреди на крекият процес на конституционна реформа. Благодаря. За една минута давам думата на колегата Демес Мекър. Благодаря много, господин председател. Знаете, че е, има проблеми между Европейския съюз и Турция и решението им в ръцете на Турция. Също се отнася и за кюрдския въпрос. Анкара едностранно каза какви ще бъдат условията за водене на преговори по кюрдския въпрос. Ние приветстваме развитието напоследък, преговорите с Очелан. Но изглежда, че се гледа малко през розови очила на тези въпроси в Турция нещата не са толкова безобидни за журналистите. Всички политически сили трябва да участват също в а, а, преговорите. Кюрдите трябва да получат а, езикови, културни, образователни права, свобода на сдружаване, свобода на изразяване и прочие. Благодаря, колега. Искам да напомня на всички ви, че трябва да се опитвате да говорите със скорост, която да позволява на преводачите да ви следват. Не ми се иска да прекъсвам а, изказванията ви. Господин Захрадил. Аз мисля, че става дума за съвсем различна Турция в сравнение с страната от преди 10 години. Тя се превръща в е, истинска регионална сила в е, всички възможни значения. Тази сутрин господин Комбендит е, от групата на зелените каза нещо, с което дори аз се съгласих – той каза, че има възможност да бъдат преодолени проблемите, свързани с изолацията на острова. Ако обаче бъдат положени истински усилия, ако има и действително великодушие и воля двете общности да се сближат. Това ще доведе до увеличаване на инвестициите и туризма. Някои от вас споменаха и проучвания за нефти и газ. Ето защо ние трябва да насърчим новият статут на Турция като регионален фактор и да ни помогне при решаване на проблема с Кипър. Европейският съюз успява да превърне понякога проблемите във възможности, не винаги по добри причини. Господин Салвракос има думата за една минута. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя госпожа Омен Ройтен за нейния доклад. Е, той съдържа много факти и върви в правилната посока. Е, нямам забележки към този доклад е, и смятам, че този доклад е успешно продължение на предишните доклади на същата тема. Смятам, че в доклада се споменават само действително важните неща. Турция е на път да изпълни основните критерии за членство но предстои още работа по политическите критерии и унези свързани с добросъседството. Турция все още нарушава протокол от Анкара, който предвижда общи задължения на Турция и, и Кипър. А, също така трябва да се работи за а, опазването на човешките права, основни свободи. И Турция все още не прави достатъчно във връзка с задълженията си за решаване на оставащите проблеми за реформата в Конституцията. В доклада се споменават обаче напредъка в области, например диалога с кюрдите и връзка с реформите, предприяти от Турция. Благодаря, колега. Сега давам думата на господин Вили Майя за една минута. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин председател искам да се спра на нещо, което ми се струва важно. А, смятам, че трябва да отправим много ясно послание. Турция няма да стане член на а, Европейския съюз, докато а, има окупирана част от Кипър. 57% са окупирани, има военни части и се провежда непрекъсната политика на колонизация в северната част на острова. А това е а, много отежняваща от факт. Това трябва да бъде ясно послание към Турция. Турция се опитва да бъде фактор за постигане на мир в региона, но в този случай си противоречи в тези усилия. Това е нелегално окупиране на Република Кипър и трябва да бъдем пределно ясни в тази посока, за да може турската администрация да се съобрази с този въпрос. Благодаря ви ли, господин Обермайер, за една минута. Господин председател, днес сутринта господин Кон Бендит направи странно предложение за спасяването на Кипър, а именно да се обедини острова, да се приеме бързо Турция в Европейския съюз и тогава автоматично ще има турски инвестиции в Кипър. Факт е, че турското население на Кипър страда от притока на анадолски мигранти. А, това а, не е добре и за гръцката част. И паралелното съществуване на турска и гръцка култура а, може да се наблюдава и в Германия в големи градове. А, отношението на а, турски, турците към а, християнската култура може да се види а, в разрушаването на а, християнските храмове в турската част а, на острова. Така че трябва да поставим това като условие за продължаване на преговорите. Има помощи, които Европейския съюз дава на Турция, по-добре е да бъдат насочени към Кипър. Благодаря, колега. Сега давам думата на госпожа Гиянако. Благодаря, господин председател. Докладът на колегата Омен Ройтен е балансиран. Тя работи тук от много години. Тя подчертава какви са постигнатите неща в Турция. Но проблемът е в това, че на политическо ниво е постигнат напредък, но Турция продължава да не спазва протокола от Анкара. Има окупационни сили в Кипър, не признава съдът в Хага. В сравнение с кемалистите, предишния режим, например, дали има отражение във външните отношения? Не, можем да кажем, че няма съществена промяна, що се отнася до външните отношения. Аз представлявам страна, която и иска Турция да бъде член на Европейският съюз. Какво може да направи Европейският съюз? Не може да преговаря с страна, която не признава целият Европейски съюз, както видяхме по време на председателството на Кипър не можем да очакваме, че това ще се промени с времето. Само при реален натиск може да се промени. Благодаря. Сега една минута за господин Хауит. Благодаря, господин председател. И аз приветствам четвъртият пакет за реформа на съдебната реформа, но изразявам загриженост за условната присъда на пианиста за коментара по Twitter. Според Amnesty International това смразява всички, които мислят дали да използват Twitter в Турция. Също така аз вож... внесах няколко изменения, свързани с синдикатите, заплахите срещу редица синдикалисти. Приветствам турското правителство да влезе в диалог с синдикатите, за да няма напрежение. И накрая европейс... аз се призовавам а, към призивите да бъдат поканени двама представители на турската кипърска общност като наблюдатели в Европейския парламент. Благодаря. Една минута за господин Казак. Председател, господин комисар, уважаеми колеги! Поздравявам госпожа Омен Ройтен за балансирания подход по доклада за напредъка на Турция. Убеден съм, че европейската перспектива следва да остане катализатор за реформите в Турция. Затова ние либералите подкрепяме отварянето на глави 23 и три и двадесет и четири както и глава петнадесет за енергетиката освен това настояваме за включването на турция в преговорите за споразумение за свободна търговия на европейския съюз с трети страни. крайно време е в името на справедливостта присъствието в европейския парламент на двама представители на кипърските турци. не на последно място участието на турция в заседанията на европейския съвет е от ключово значение за намирането на решения на общоевропейските проблеми. апелирам за подкрепа на тези ключови предложения защото е време да докажем че европейският парламент е институцията която на дело отстоява принципа единство в многообразието. благодаря ви. Благодаря. Една минута за Адам Бялан. Господин председател, представеният доклад е и има критичен тон, но заедно с това обосновава възможността за отваряне на нови глави възоснова на постигнатия напредък. Мисля, че трябва да поставим акцент върху свободата на медиите и възможността всички групи, в това число религиозните, да имат свобода на действията не можем да не приветстваме желанието за политически преговори с а, кюрската общност. Що се отнася до сигурността, ние трябва да гледаме на Турция като на стабилизиращ фактор в региона. Ангажимента на Турция към мира в Близкия изток е от, важен, от голямо значение за нас. Да не забравяме значението на Европа за доставките на енергия в Европейския съюз и възможността за диверсифициране, така че да не разчитаме само на руските. Благодаря. Арла в Дартмат. Господин председател, този доклад разглежда поне частично критериите за членство на Турция, както направиха и други колеги. Аз съм съгласен с казаното. Има обаче доста въпросителни, свързани с кандидатурата на Турция. Турция. И логиката е предпресъединителната помощ за Турция в размер 4,8 милиарда евро за период 2007-2013 да бъде преустановена и то веднага. Турция вече е в митнически съюз с Европейския съюз и държавите членки, включително Обединеното кралство, вече се ползват от плодовете на търговията с Турция в максимална степен. Турция също е член на НАТО, което означава, че имаме военен съюз с Турция. Затова не е необходимо Турция да участва в политическия съюз. Благодаря, господин Дармут. Ричард не може да дам думата по процедурата си на карта. Господин Сондерланд. Благодаря, господин председател. В нашата в доклада а, е записано, че а, се очаква напредък в а, а, редица области и това е много слабо определение. А, трябва и ясно да се каже, че а, синдикатите се потискат, биват потискани в Турция. А, през последните години имаше редица демонстрации, стачки, и полицията се намеси, както и съдилищата. И виждаме, че в същото време се изработват нови закони, които продължават да дискриминират профсъюзите. Някои колеги внес, са внесли предложения за изменения в връзка с тези части от доклада. Трябва да поставим условие Турция да отговаря изцяло на условията, които поставя Европейския съюз. Трябва да отправим това послание. Благодаря, колега. Господин Филип Клейс. Благодаря. Невероятно е, когато през 2004 година бях, беше взето решение за преговори с Турция която не е европейска страна. Девет години по-късно е също толкова невероятно, че тези преговори продължават. Независимо от заплахата, че тези преговори ще бъдат прекратени, ако Турция не спазва задължителните изисквания. Не виждам смисъл от доклада напредъкът, след като няма напредък, за който да се докладва. В Турция има повече е, журналисти в затворите, откъдето да било от другаде в света. В затворите има професори, просто защото са изразили мнение. Преди няколко дни известен пианист беше осъден условно за това, че е критикувал исляма. Правителството на Ердоган става все по-авторитарно, все по-антизападно и все по-антихристиянско. Трябва да сложим край на преговорите за присъединяване на Турция. Господин комисар, помислете за а, мнението на гражданите, като че които имат повече здрав разум, отколкото политиците. Благодаря, госпожа Шнибер Ястрам. Господин председател, скъпи колеги, Благодарности на Рия Омен Ройтен за доклада. Той още веднъж показва каква важна роля играе Турция за Европейския съюз, не само в економически аспект, като важен търговски партньор, а и политически, като важна връзка в региона Централна Азия, Арабския регион и Африка. Турция действително постигна доста голям напредък в различни области. Една област е реформата на съдебната система. Той отива в правилна посока посока, но както граф Ламсторф каза, все пак има какво да се желая в тази посока. Европейския съюз трябва да подкрепи Турция в тези реформи и в собствен интерес. Смятам, че тези въпроси трябва да останат част от нашето внимание. Трябва да търсим други области, в които можем да окажем подкрепа на Турция. Например, в областта на главата за енергетиката. Турция е добра альтернатива на Русия за Европейския съюз. И смятам, че все още ни е достатъчно ясно колко е важно сътрудничеството между Европейския съюз и Турция в енергийния сектор за бъдеще. От моя гледна точка една от най-големите пречки в а, нашите взаимоотношения с Турция са визовите въпроси. Мисля, че това противоречи на смисъла на митническия съюз, а, че предприемачи, но също така студенти и научни работници трябва всеки път а, да получават виза, за да пътуват в Европейския съюз. И Турция трябва да бъде третирана по същия начин, както и другите държави, членки, е, държави е, в е, период на приемане на, към Европейския съюз. Благодаря. Давам думата на госпожа Марилин Копа за една минута. Благодаря, господин председател. Отново обсъждаме договор за напредъка на Турция и отново подчертаваме важната роля за сигурността и благоденствието на Европейския съюз. Ние а, виждаме потенциала за добро сътрудничество, виждаме ролята на Турция в областта на енергетиката за Европейския съюз. Турция може да бъде и важен посредник в а, конфликтите а, в южната част на страната. Но вчера, например, стана ясно, че а, гръцкото въздушно пространство е нарушено между островите Самос и Хиус. И а, това нарушение е продължило повече от 15 минути. Това обаче е ежедневна практика на турските а, служби и е част от ежедневието на хората, които обитават тези острови. Турция също така ограничава свободата на изразяване. Европейския парламент със своята резолюция ще изисква от Турция неща, които се разбират от само себе си. Защита на малцинствата, подобряване на добросъседските отношения и Турция няма извинения повече. Благодаря. Вандам за една минута. Voorzitter, vorige maand riep благодаря, господин председател. Миналият месец турският министр призова християните напуснали Турция да се върнат страната. Това звучи насърчително, но какво се случва на практика? Имам предвид а, а, юридическата битка, която се води от страна на правителството на Ердоган срещу някои манастири. Доста църкви са превърнати в Джами, както напоследък беше наблюдавано в Измир. Същото се наблюдава напоследък и в Истанбул. Ако може да се постигне споразумение между Ердоган и ПКК, Всъщност, е, ако не се достигне до такова споразумение, ще има сериозен проблем за гражданите. Те ще се намират между два стола. Съветът и комисията трябва да поставят е, тези въпроси, когато разговарят с турската страна. Благодаря, Питер. Сега за една минута давам думата на Матео Салвини. Благодаря, господин председател. Ясно е, че Турция не може да бъде част от Европа заради географското положение, заради историята, заради културата, спазването на правата на а, човека, на жените, заради етническите си, езиковите си малцинства. Тук на 15 минути се споменават правата на човека, но сега се оказва, че петрола и газът са по-важни от правата на човека. Аз бих се срамувала, ако кажа нещо такова. Европа се превръща на супермаркт, на пазар, в който се разменят стоки. Ами, може това да се прехвърли върху целия свят. Аз а, говоря от а, италианска позиция и ако Европейският съюз действително спазва правата на човека, а, не трябва да говори за Турция като част на Европа. А, смятам също така, че не може преговорите да се проточват в следващите 20 години. Смятам, че това е важно, това е а, ясно на всички. Благодаря, господин Клуте, за една минута. Благодаря, господин председател. Колеги, от края на 2012 година а, има сближаване и мирен процес между Турция и ПКК и Абдула Ачалан. Днес шансовете са особено добри, за да се разреши един конфликт, който от десетилетия е причинил толкова жертви от двете страни. Прекалено дълго турската държава се опитваше насилствено да предизвика решение на проблема. И сега е чудесно, че и двете страни са възприели нова тактика. Господин Очелан каза, че е време да се спре въоръжената борба и да се върви към мир. Европейският съюз, разбира се, изцяло подкрепя този мирен процес. Европа трябва да окоръжи турското правителство да се получи от мирни процеси, които са протекли успешно, но в същото време в договора продължава, в доклада продължаваме да говорим за ПКК като за терористична организация. Не знам дали това е уместно в настоящата фаза на мирен а, процес. А, може би ние трябва също да разоръжим и да подкрепим процеса по този начин. Благодаря господин Уаленса за една минута. Благодаря, господин председател. Колеги, Турският парламент прие някои промени насочени към борбата срещу тероризма. Това е положително. Това е само една стъпка по пътя към възприемането на европейски права. Има обаче много проблеми, като нарушаване на основните права, които ни тревожат но дори и най-добре разработеният закон не винаги гарантира правата на човека. Важно е изпълнението и тълкуването. Тълкуването понякога личи и в конкретни действия, като например условната присъда на пианистът, за който се смята, че е обидил исляма. Има и журналисти, които са в затвора по обвинение в тероризъм. Европейския парламент ще трябва да продължи да следи този процес и да се занимае с реформата на съдебната система, Знаем, че е предвиден и прият пакет за реформа в съдебната система. Аз мисля, че ключът към успеха е спазването на новите разпоредби. Благодаря, господин Мертюрлиус, Когато водим преговори с Турция, трябва да сме наясно какво ни обединява, какво трябва да поискаме, как да реагираме. Вярно е, че Турция е важен партньор на Европейският съюз, но ние трябва да поискаме Турция на практика да спазва принципите на Европейския съюз. И това е условие Турция да стане част от европейското семейство. Трябва да обсъдим какво трябва да направи Турция, за да се демократизира страната. И най-вече какво не прави Турция, но трябва да направи. Не може да участва лакарта по избор. Свободата на, на печата е, се ограничава. Има журналисти, граждани, които се борят за свобода, които са в затвора. Също равнопоставеността на половете дори не е нещо, за което се говори има продължаване на част от територията на Кипър. Няма преобладаващо прилагане на върховенството на закона. Трябва да се извинят турските управляващи. Когато говори за Кипър, беше казано неотдавна, че половината страна ще се превърне в част от а, един ужасен съюз и че председателството на Кипър не съществува. Това означава ли, че има признаване на държава членка, признаване на Европейския съюз като цяло? Приключвам. Турци няма бъдеще в Европейския съюз, ако продължава а, да действа по този начин. Благодаря. Сега минута и половина за господин Теокарус. Благодаря, господин председател. Разбирам, че е трудно да се напише такъв доклад и задачата на госпожа Ламена не е била много тежка. Трябва да се обединят много различни интереси и за съжаление при решените на Европейския парламент не винаги се спазва достиженията на правото. Турция е провела наистина реформи, но има и пречки по пътя към членство в Европейския съюз. Аз искам да изложа позицията си, защото а, съм а, от държава наполовина в ръцете на турски военни части. А, и трябва да има в Европейския парламент наблюдатели от турската част на Кипър. Не би трябвало да се допускат те в Европейския парламент те могат да участват в европейските избори от страната на Република Кипър. Също така гръцката кипърска общност имат привилегии, които не са на разположение на останалата част от населението. Така че, ако Турция иска да стане част от Европа, трябва да приеме европейското право, трябва да признае Кипър и не бива да заплашва Кипърската република. Кипърският въпрос не бива да се решава само от позицията на Турция, от позицията на европейското право. Положителният дневен ред беше прият и кипърското правителство отново-отново декларира това, но вие знаете какво е отношението на турското правителство към това. Съгласен съм с големи части от доклада на госпожа Омана Ройтен и ще гласувам за него, защото респектирам нейната трудна задача. Благодаря, Елени. колега, колегата Штедлер, който иска да зададе въпрос. Приемаш ли този въпрос? Да, заповядайте. Колега, една колега от вашата политическа група твърдеше, че Турция трябва да е приравнена на всички останали държави в предприсъединителен период. Има ли а, друга европейска държава, която отхвърля суверенитета на а, държава от Европейския съюз? И има ли друга държава от Европейския съюз, която продължава да отрича геноцид върху част от собственото си население? Можете ли да ми посочите такава друга държава, за да мога да знам как да се отнасям по един и същи начин с всички държави, които искат да станат членки на Европейския съюз? Сигура. Сигура и η Τουρκία απολαμβάνει μια прономия μεταχείριση. Разбира се, че Турция има привилегирована позиция. Смятам, че това е ясно за всички. Разбира се, че Турция не спази редица условия на Европейския съюз. Например, не прие а, протокол от Анкара, не прие а, споразумението 21 декември и продължава да не приема Република Кипър, кипърското председателство и подкопава опитите на Република Кипър да а, добива нефт и газ от находищата около острова. Този въпрос е, вече беше поставен е, на дневен ред. Трябва да изискваме от Турция да спазва изискванията на Европейския съюз. Благодаря, Елени. Сега давам думата на господин Боско за една минута. Госпожа Най-напред искам да поздравя докладчика от госпожа Омен Ройтен и да благодаря на докладчика в сянка от нашата група. Докладът подкрепя отварянето на пет нови преговорни глави. Само по себе си това е знак за желанието на нас в Европейския парламент да има напредък в взаимоотношението. В доклада се очертават и областите, в които е, има нужда от действие, като например законодателството за е, езика на омразата Докладът не само критикува Турция, но отчита, че ако има желание за усъвършенстване, трябва да се водят преговори. Ако ние сериозно искаме да подкрепим процеса за обединение на Кипър, тогава ние трябва да помогнем на кипърските турци да участват в демократическия процес. Ето защо трябва да подкрепим изменението, което настоява председателя на парламента да обсъди включването на представители от кипърската общност. Благодаря. Господин Данжан за минута и половина. Господин председател, искам да поздравя докладчика, която изготви един ясен, балансиран доклад в трудна ситуация уравнението, в което се вписват отношенията Европейския съюз Турция, е такова, че не се създават възможности за напредък, ако не се мисли за присъединяване. Перспективата за присъединяване обаче е проблемна за много от нашите държави членки, за общественото мнение. Проблемна е за самата Турция. Ние знаем, че интеграцията не се ползва консенсус. Въпреки това, аз се питам дали трябва да се отварят тези пет нови глави. Това ще бъде политически сигнал. Аз не пренебрегвам факта, че отварянето на преговорни глави дава лостове за подобряване на ситуацията в определени области, но преди да навлезем в преговори по същество, ние отправяме двоен сигнал за това, че се очита това, което е направила Турция, но аз не зная за какво точно ще я възнаграждаваме, като има предвид отношението и по време на кипърското председателство. И това ще бъде на второ място сигнал към нашето обществено мнение, че ние гледаме механично на присъединяването. Ние а, трябва да гледаме сериозно на разширяването, като оставим а, на страна а, случая а, Турция, за да не отчуждим общественото мнение. Благодаря. Минута и 30 за Рената Сомер. Господин председател, и аз искам да благодаря на докладчик за доклада. Той действително се получи много добър и знам колко е трудно да се свърши тази работа. Текстът като цяло е добър, но има и точки, с които не съм съгласна отварянето на 5-6 нови глави а, за преговори. Смятам, че е абсолютно неподходящо с оглед на положението в Турция и с а, оглед на позицията на Турция а, спрямо, съвет, спрямо Европейския съюз. А, отново говорим за нарушаване на човешки права и за ограничаването на основни свободи. И всъщност докладът говори за движение назад. В същото време Турция показва на Европейския съюз, че не признава Европейския съюз в неговата цялост. А, например, а, иллюстрация на това беше отношението на Турция към кипърското председателство. И въобще Кипърската република не е част от Европейския съюз за Турция. Това е неприемливо. А, и че с протакването на ратифицирането на договора за реадмисия и свързано с е, това а, нелегално а, емигрантство през а, турските граници а, се а, стреми а, постигане на либерализация. А, така че в а, а, по отношение на политиката на сигурност и по отношение на външната политика, държавата все още не изпълнява критериите от Копенхаген и не смятам, че докато тези условия не бъдат изпълнени, не бива да се откриват главите за преговори 23-24. може би ще създадем само нови документи и няма да можем да прехвърлим нашите европейски стандарти върху Турция. И аз не съм готова да разговарям за пренос на газ и да продам европейската си душа за Набуко. Благодаря. Сега давам думата на господин Лишек за минута и половина. Благодаря, господин председател, господин комисар, уважаеми колеги. Аз също мога да се присъединя към поздравленията към госпожа Омен Ройтен за много добрия доклад. Въпросът е много сложен, но считам, че тя се справи отлично с предизвикателството. Едва ли някой щеше да направи това по-добре от нея. Когато говорим за нещата по същество, когато говорим за експерти, за учени, за политици, виждаме, че има съществени разминавания в мненията. Моята страна, Полша, подкрепя бъдещото присъединяване на Турция към Европейския съюз и за продължаване на преговорите за присъединяване и за преодоляване на застоя. Считам, че трябва да преминем към отваряне на нови преговорни глави и да покажем на колегите ни в Турция, да покажем на политиците в турското правителство и парламент, къде точно са проблемите, къде се провеждат погрешни политики. Турските политици ще разберат какво трябва да се коригира Разбира се, положението в Кипър е неприемливо и трябва да видим как може да се разреши този проблем и това трябва да бъде приоритет в отношенията ни с Турция. Господин Посълт има думата. Господин председател, не разбирам а, а, слабостта на господин Саратил към а, регионални сили. А, именно неговата държава има доста лош опит с такива регионални а, сили. А, това е принципа на федерализма, който а, смалява малките а, и увеличава големите а, държави. И когато говорим за Европейски съюз, а, не можем да говорим за такива периферни региони. А, можем да сътрудничим интензивно с а, Турция и в тази посока докладът на госпожа Омен Ройман е много добър, но когато отваряме преговорни глави за встъпване на Тур... Турция в Европейския съюз, а не за партньорство, смятам, че това е погрешно. Турция се изживява като регионална сила на Балканите и в държави като Косово, Албания, а, например, се опитва да промени учебниците по история. А, и времето на Османската империя не можело да бъде окупация, е било време на разцвет. Външният министр на Турция агресивно се намесва във вътрешните работи на балкански държави. И съвсем ясно заявявам, че такава неосманска политика в областта на, в областта на образованието е неприемлива. Турция е важен партньор за Европа, но не е регионална сила, нито възможен член на Европейския съюз. Благодаря. Сега давам думата за минути и половина на господин Милан. Формас политикас и економика стан контрибуендо мучо ала модернизацион дел паис. Ло мисмо хемос тенидо ка хацер мучос отрос паисес, ой мемброс дела унион. И ел информе ке мањана votaremos de la señora Ria Турция предприема редица стъпки за модернизация. Утре ще гласуваме доклада на госпожа Омен Ройтен и не мога да ни я поздравя за доклада. Много е важно Турция да продължи с процеса на реформата. Въпросът за глава 22 две регионалната политика. Хубаво е, че в доклада се говори за тази глава. Също така глава номер 15 за енергетиката. Сътрудничество между Европейския съюз и Турция в областта на енергетиката е много важно. Европейския съюз трябва да разнообрази източниците си на доставка и за нас е много, възможно да, много важно да гарантираме сигурност на доставките. Турция играе стратегическа роля и поради стратегическото и местоположение на тази страна тя е, трябва да сътрудничи с нас е, по въпроса за миграционните потоци възниква и въпроса за ратификацията на протокола от Анкара. За съжаление няма много напредък в тази област. Накрая искам да приключа с въпроса за диалога и политиката за сигурност на Европейския съюз. Трябва да привлечем Турция особено по отношение на нашите връзки с страните от Южното Средиземноморие и така нататък. Знам, че през последните години настъпиха сериозни промени в тази част на света. Трябва да координираме своята позиция с Турция, така че съседните и страни да вървят по пътя на благоденствието. Благодаря. Последният оратор е господин Петърле минута и половина. Господин председател, уважаеми комисар, уважаеми депутати, Госпожа Ройтен набляга на напредъка, постигнат от Турция. Тя изготвя един балансиран доклад. Тя приветства напредъка, изразява безпокойство или разочарование в различни случаи. В момента тече засилен политически диалог вътре в Турция и ние трябва да признаем това. Ние водим преговори и въпреки различията ни, считам, че трябва да бъдат отворени нови преговорни глави, както и да се изпълнят поетите ангажименти, да се работи в области от вземен интерес, в енергийната политика, например. Нуждаем се не от нови договори и споразумения, а от добра воля. Благодаря. А, Алой, е, с това приключваме списъка на ораторите. Преминаваме към спонтанните изказвания. И както винаги, има много желаящи, повече са желаящите, отколкото бих допуснал, въпреки че ще положа максимални усилия, за да можем да приключим на време. Е, считам, че трябва да имате предвид, че ще бъда много строг с времето за изказване. След като приключи едната минута, ще ви прекъсвам. Господин Миколашич е първият. Pues parece que no está, entonces vamos a dárselo a... Eh, не е в залата. Госпожа Корхова има думата. През 2005 година аз не гласувах за членството на Турция поради огромните проблеми с национализма в Турция, и законът за обида а, срещу държавата. Виждам и много остатъци от тази нагласа. Трябва обаче да отчетем постигнатите реформи в Турция трябва да отчетем и политическата и економическа тежест. Турците може би смятат, че винаги като направят една реформа, Европейския съюз веднага иска нещо ново. Може би смятат, е, че са унизени и вече не искат толкова силно членството. Това не е полезно за всички. Съгласен съм е, с е, турците, че ние не говорим достатъчно за положителното, което се върши в Турция. Виждаме, че Турция играе положителна роля в Турция и искам да поздравя страната в тази област. Благодаря. Госпожа Пападополо. Господин Захадил, господин Комбендит изглежда пренебрегват факта, че Турция е страна кандидатка, но тя продължава да окупира незаконно 37% от територията на Кипър, през последните 39 години. Аз отново ви призовавам да отправите ясен сигнал към Турция, че ако иска присъединяване към Европейския съюз, трябва изцяло да спази политическите, економически а, ангажименти, както те са свързани с правата на човека. Да приложи протокола от а, Анкара, да признае Република а, Кипър, гражданството и суверенитета на тази страна. Аз съм против това да се обсъжда въпроса за наблюдатели на кипърските а, турци. Това би било нарушение. Ораторката е прекъсната от председателя. Thank you, President. Este incontestabil că față de precedentul raport aceasta a Очевидно в Турция са настъпили сериозни промени в положителна посока, но тези реформи са много са недостатъчно. Европейския съюз трябва да насърчи Турция да върви в тази посока, тъй като има други области, в които са задължителни реформи. Реформата на Конституцията е положителен елемент и аз се надявам, че ще има конкретен напредък, за да се спазят критериите от Копенхаген, тъй като трябва да има действително разделение на властите, трябва да се раздели държавата и религията и да се спазват основните права. Аз приветствам промените вътре в Европейския съюз и желанието да се отворят нови глави. Благодаря. Давам думата на следващия оратор. Господин Власък, уважаеми господин председател, от гледна точка на големината на Турция като пазар и заради стратегическата си позиция Турция е важен партньор за Европейския съюз. Смятам, че процесът на присъединяване към, Евро... към Европа е а, един а, особено добър начин за стимулиране на пътя а, на Турция в посока на реформи в различни области, които касаят. А, а, Турция. Турция е шестия по големина търговски партньор на Европейския съюз и играе голяма роля при изграждането на транзитните трасета за доставки на газ. Трябва да бъдат споменати и мерките за борба с тероризма, които са много положителни, както и промените и стремежа към реформи на Конституцията. Разбира се, трябва да се обсъжда и кипърския въпрос. Благодаря. Благодаря. Давам думата на господин Бетен. Защо Турция иска да се присъедини към Европейския съюз? Сигурно очаква да се възползва от субсидиите на Европейския съюз, както много други страни преди нея. Да, тя е важна страна. Очевидно, е, тя иска да се освободи от е, някои от най-бедните си граждани, които са и в повече. Турция има близо 72 милиона население. Ако се присъедини към Европейския съюз, можем да очакваме, че голяма част от тях ще мигрират в Великобритания те ще дойдат да работят или пък да се възползват от социално-осигурителната система или жилищното настаняване. Британските граждани трябва да са наясно, че консерваторите, либералите и лейбаристите всички са против масовата миграция. Ораторът е прекъснат от председателят и дава думата на господин Трендафилидис. Председател. Чухме много различни изказвания по въпроса за енергетиката. Чухме различни изказвания във връзка с наблюдателите в Европейския парламент и всичко изглежда положително, но искам да кажа, в случай, че тези предложения бъдат реализирани, ще нарушат основни принципи на Европейския съюз. Разбира се, че народите имат еднакви права. И това е основен принцип на Европейския съюз. Така че Европейския съюз не може да отвори глава енергетика за държава, която продължава да нарушава правата на човека. Второ, кипърски турци като наблюдатели в Европейския парламент. Това ще означава, че общността на кипърските турци ще продължи да настоява за а, разделяне на острова. А, благодаря. Сега дам думата на господин Бранц. С Турция определено нарушава правата на човека, когато а, осъществява наказателно преследване срещу интелектуалци. Разбира се, Турция не е единствена. Франция предлага е, същият образ. Хора, Франция и много други държави членки осъществяват е, наказателно преследване срещу хора, които имат различно мнение. И може би Турция има свое място. Аз не съм а, е, проевропеец, но предпочитам да съм проевропеец, отколкото антиевропеец. Е, е Турция не европейска страна. Аз не съм ентусиаст към Европейския съюз, но ми се струва изумително, че страна, която окупира 40% от Кипър, дори се е, е предмет на преговори. Не виждам господин Мелцер. Той беше поискал думата. Това означава, че приключихме с спонтанните изказвания и следователно можем да преминем към последната част от дебата. Темата беше много важна. Най-напред искам да дам думата на комисаря от името на комисията. Благодаря ви много, господин председател. Госпожа министър, уважаеми депутати, не за първ път а, имам честа да участвам в а, този важен дебат в Европейският парламент. Искам в продължение на последните две изказвания да кажа следното. Този дебат ясно показва, че в настоящия момент едва ли може да се очаква пълно единство помежду ни относно членството на Турция в Европейския съюз. Въпросът е труден, действително, да се направи преценка към днешна дата, въпреки че са изминали много години, откакто започнаха преговорите за присъединяване, по редица съображения, ние се намираме все още в началото на тези преговори. 13 глави са отворени, само една е временно затворена. Аз съм убеден обаче, че ще настъпи момент и ние трябва да работим в за това, че ще настъпи момент, когато ще сме в състояние да направим преценка от една страна Турция да преговаря по всички глави, да поеме ангажименти и от друга страна комисията и държавите членки да направят оценка за това какъв ще, какви ще бъдат последиците от членството на Турция в Европейския съюз. Аз считам, че приоритетът ни сега е не да не се фокусираме върху хипотетични въпроси. Всичко ще бъде в наши ръце в края на процеса. Нека да се фокусираме върху самия процес, върху неговата надежност, върху доверието между двете страни, турската и Европейския съюз. Що се отнася до Турция, трябва да се укрепят позициите и в преговорите чрез реализирането на реформи. Това се очаква от една страна кандидат. От нея се очаква че за да стане член на Европейския съюз, трябва не само да премине през различните преговорни глави, които в момента са 35, но да се премине към практическо реализиране на поетите ангажименти. Освен това, трябва да се споделят нашите ценности. Що се отнася до нас, доверието към нас се свежда до това, че преди е, известно време ние решихме какви ще бъдат правилата на играта в този процес. И ние трябва да се придържаме към тези правила, не трябва да ги променяме. Защото това е единствения начин, по който можем да гарантираме, че ще бъдем е, критерии за реализиране на реформите в е, Турция ние знаем, че в Турция трябва да бъдат реализирани реформи. Европейския съюз също трябва да е по-ангажиран в а, този процес. На второ място бих искал да кажа а, положителният дневен ред, който обсъдихме миналата година, действа действа, защото в голяма степен а, спомогна за примахването partners. че ние заслужаваме, както многократно са заявявали от турска страна. Освен това, бяха поставени редица от положителните елементи, както споменаха от председателството. Това, което е важно сега, е да свържем всички тези точки, да дадем тласък на поемането на този важен ангажимент – и преговорите за присъединяване да тръгнат отново и да бъдат устойчиви. Защото това е единственият път, по който Турция може да се доближи до Европа, дефинирана от своите ценности, върховенство на закона, демокрация и основни права. Благодаря ви. Este, este punto del благодаря, господин комисар. Ще приключим тази точка с представителя на съвета, госпожа Крейтън. Имате думата. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря на депутатите за този много съдържателен дебат. Той показва ясно, че процесът на преговорите набира сила и продължава да е, насърчава реформите в Турция. Това е пътя по който трябва да се върви. Е, това е път на насърчаване и стимулиране на истински реформи в Турция. В встъпителните си думи очертах областите, в които има нужда от допълнителни реформи и аз не възнамерявам да повтарям това, което вече казах. В резолюцията е, личи, че всички страни ще спечелят от продължаването на преговорите от по-нататъчните економически реформи. Нашето председателство, държавите членки и комисията правят всичко възможно и много се радвам, че при ирландското председателство настъпи пробив и се надявам, че ще има конкретни резултати. Искам да напомня в заключение, че в крайна сметка Способността и желанието на Турция да върви напред е факторът, който ще определи темповете на преговорите. Напредъкът на Турция в, е, при е, достигането на критериите е основният определящ фактор. Напредъкът в преговорите ще изисква не само по-нататъчни реформи, но и по-нататъшен кураж. Ние самите ще продължим да следим по-нататъчните събития. И накрая искам да подчертая особено важната роля на Европейският парламент. Той включва гражданите и от Европейския съюз и от Турция в процеса. По този начин се създават гаранции за успеха на процеса. Искам да благодаря на депутатите за много плодотворния дебат. Благодаря ви за работата, която вършите и благодаря особено на докладчика. Председателят, благодаря госпожо министър. С това изявление приключваме точката. Внесено е предложение за резолюция. Гласуването ще бъде утре в 11.30 на обяд. Сега Искам да поздравя госпожа Омен Ройтен за доклада.